So welcome and let me begin by... Добре дошли. Започваме с първа точка приемане на дневния ред. Искам да ви информирам за следните предложени промени към проекта за дневен ред. Точки 15 и 6 ще се отложат. Точка 6 ще се разгледа преди точка 5. По точка 19 ще се разгледа акт за делегация след точка 3 и спорът ще бъде разгледан след точка 13. Ако няма възражения, проекта за дневен ред може да се счита за прият с измененията. Искам да ви информирам, че заседанието се предава на живо по интернет с изключение на точките, които ще се разглеждат при закрити врата. Времето, часовете оказани в програмата са приблизителни и могат да се променят. Що се отнася до точката съобщение на председателя, нямам съобщения. за това продължаваме с точка 19 и това е акта за делегация за изменение на регламента на депозитарите. Докладчик е госпожа Хаутала. Ако правилно разбирам, по предложението само взимаме бележка. Преминаваме към точка четвърта, доклад за мисията в Монпелие. За, с удоволствие мога да ви докладвам за мисията, от която се върнахме. Дневният ни ред днес е много натоварен, за ще бъда кратък. Мади Делво Виржни Розиер, която между прочим е от Монпелие и аз самият посетихме център за насърчаване на бизнеса в региона и инкубатора за информационни технологии в Монпелие. Срещнахме се с редица новосъздадени предприятия, които проучват изкуствения интелект в своите фирми. Тяхното ясно послание е, че те имат нужда от ясна регулаторна и нормативна база за бизнеса си. Факта, че все още няма правила за използването на изкуствения интелект, вреди на развитието на предприятията им. Освен това, представителите на тези фирми споменаха липсата на координация на европейските интереси в международни форуми. За пример, те споменаха стандартизацията в ИСО, където най-активни в дискусиите са представителите на САЩ и Китай. Опитът ни по време на мисията е в подкрепа на призива за регулация, който направихме в доклада, чийто докладчик е госпожа Дълво, благодаря. Не виждам тук госпожа Дълво, госпожа Розия. Иска ли да добави нещо? Не. Има ли а, членове, които искат а, да се изкажат? Не. Продължаваме с точка 6. Преминаваме към защита на лицата, съобщаващи за нарушения на правото на Съюза. Докладчик е госпожа Розиер. Дава ми думата. Благодаря, господин председател. Ще най-напред искам да благодаря на колегите докладчици в Сянка за участието. Около 600 изменения, някои от тях са по същество. Е, ще ги разгледам съвсем накратко. По правното основание предложени са 9 нови правни основания към вече съществуващите. Аз съм за това този инструмент да бъде най- колкото може най-хоризонтален, затова не съм против разширяването на обхвата на текста, но нека да не нарушаваме баланса на текста и затова да разглеждаме всички предложени изменения е, индивидуално. Член 163 според мен е, трябва да бъде правното основание по целите. Е, се, между политическите групи има съгласие за това, че защитата на лицата е най-важна, а не в центъра не трябва да бъде толкова спазването на правото на Съюза. В центъра на вниманието трябва да бъде правата на, на гражданите. Освен това, защита на хората, на лицата, на работещите на работното място. В приложното поле не споделям идеята за включване на критерии критерии е, за незаинтересованост, тъй като тези критерии ще отслабят защитата на подаващите сигнали. Най-важно, най-важното е съочакванията на гражданите и доколко а, са е, уместни е, сигналите, които е, подават. Ето това е, което е най-важно. По същия начин аз смятам, че комисията оказва, трябва да окаже защита на работещите и аз не изключвам някои категории лица, като акционери или членове на ръководството на предприятията. Освен приложното поле искам да спомена и измененията на господин Хрисогонос и други. Те искат да гарантират интересите на потенциалните бенефициенти на текста, т.е. подаващите сигнали. Този текст трябва да бъде ефективен и лесен за прилагане за лицата, които следва да получат защита, но най-добрият начин да се постигне това е открит въпрос – и а, той ще се обсъди на заседанието на докладчите в Сянка. А, малко се тревожа от предложенията, направени във връзка с контекста. Господин Вос поиска да се премахне фискалното облегчение и също така има предложение за премахване на злоупотребата с право. И също така, например, Люкс Ликс щеше да бъде изключен от приложното поле на този текст. И в, по този начин бихме отказали защитата, чиято цел е този текст – също така са внесени елементи, които бяха обсъдени за а, сериозност. А, ясно е, че, че не всички нередности са сериозни, но теста за сериозност е необходим за да не се допуска обърканост и да не се, и да, и да не се отказва защита. Според мен много е важно текста да не се осложнява. Сега защита на определени интереси, като медицинска тайна а, и други подобни, е, това е аспект, който има нужда от пояснение и трябва да анализираме по-внимателно тези видове поверителна информация. Тук се намесват етични фактори, за да не се злоупотребява с тези понятия като, например, поверителна информация, свързана с националната сигурност. Много са интересни предложенията за защита на лицата, които подават сигнали за, във връзка с синдикални въпроси. Ако съществува възможност за анонимен сигнал, защ... аз не бих искала да искаме от предприятията да създават възможност, системна възможност за анонимни сигнали. Що се отнася до компетентните органи, господин Крисогонос прави предложение за Европейска служба. Тя е интересна. Всички говорят за създаването на независим орган. Аз мисля, че можем да намерим една форма, която да гарантира защитата на лицата, подаващи сигнали, когато ситуацията го предвижда. Що се отнася до сроковете, аз съм за съкръщаването им, за да се решат казусите максимално бързо. Оценявам измененията на колегите от НП за това, че даден сигнал може да засегне физическо лице и защита на неговите данни, но нека да не смесваме двете цели. Що се отнася до иерархията на сигналията, нека не допускаме да не се създават възможности за оттегляне на възможността на защита. По създаването на гаранции срещу ответни действия. Що се отнася до обръщане на тежеста на доказването, не съм за. Също така не бива да допускаме да се отдалечаваме от целите на текста – вече има въпросителни относно смисълът от разпоредбите и много държа на въвеждането на защитата на подаващите сигнали в целия Европейски съюз, но не бива да се отслабва вече съществуващата защита. Ето, това са моите първи разсъждения по тези изменения. Те са многобройни. Предстои ни доста работа на следващите заседания на докладчиците в Сянка. Господин Дюра. Благодаря, господин председател. Най-напред поздравления за Виржини. Не само, че свърши доста работа, но оценявам готовността и за диалог. Не винаги между нас има съгласие, но можем да работим заедно. И съм убеден, че по някои въпроси des solutions qui euh, conviendront à chacun et qui surtout permettront de construire une majorité au profit de ces lanceurs d'alerte. Е да се занимая с четири въпроса. Да не забравяме основната цел на този текст. Целта не е а, да, разкрием, да разкриваме информация самоцелно, да сложим край на нелегалните те практики да приемем текст, който да обезкуражава бъдещи незаконни практики и да оказваме защита тогава, когато тя е необходима. Ето защо аз държа на а, необходимостта от а, иерархия и градация. Аз мисля, че компетентните органи възоснова на своя опит и знание са унези, които могат да осигурят защита на подаващите сигнали и разбира се, възникват някои крайни ситуации, в които е необходимо да да се получи защита, но това трябва да бъде изключение и аз мисля, че нашата цел – ние няма да измерим ефективността на текста с медийното, медийното значение на информацията. Разбира се, мерило е защита на подаващите сигнали, но също така защита на правната сигурност на предприятията. И ми се струва, че тази иерархия е калибрирана и самия факт, че може във всеки един момент да се обърнем към медиите е свързано с риск, кой, за който ще съжаляваме. На второ място, поверителността. Тя трябва да бъде гарантирана за подаващите сигнали но също така и за предприятията, засегнати от разкритата информация. Защо казвам това? Защото аз вярвам в презумпцията за невинност. И аз мисля, че ние трябва да се придържаме към един принцип. Разбира се, има изключения. Докато не бъде доказано едно нарушение или престъпление, лицето, ще се, лицето трябва да има правото да се защитава. И разкриването на самоличността, ако лицето не е било не е имало възможност да се защити, е неуместно. Ето защо не, аз съм, нека не приемам, поемаме рискове, дори и ако основанията са добри. Трето и последно място, приложното поле. И тук има принципи. Аз държа на принципа на абсолютната поверителност на медицинската тайна. Нека да се поставим на място на един болен човек, за да си представим колко е важна тази тайна. Ние трябва да защитим тази тайна. Също въжи и за професионалната тайна между адвокат и неговия клиент. И има случаи, в които тази тайна е била нарушена и това е изключително а, жалко. Същото въжи и за а, тайната, свързана с националната сигурност. Необходимо е да се защитят да се защити нас информация, която е важна за страната и нейната сигурност. И накрая държа на идеята за сериозност. Ще ви дам един конкретен пример. В приложното поле, ако един служител по защита на личните данни който не е бил достатъчно добре обучен в предприятието, някой, а, някой разкрие това. А, очевидно е, че що се отнася до, до сериозността, нека да разделим информацията, която заслужава да бъде разкрита и а, информация, която няма да може да бъде защитена. Ето това са четирите коментара, които исках да направя. Имам и други коментари, но ще ги повдигна на среща на докладчите в сянка. Господин Дюран. Благодаря, господин председател оставам с впечатлението, че водим диалог между французи. Може би дебата трябва да се поразшири. Искам да се спра на това, което беше казано в началото. Виржини го каза, е, че подаващите сигнали действат в обществен интерес и това има примат над всякакви други съображения. Повтарям това, тъй като това не идва от нищото. Това, това предложение за защита на лицата, подаващи сигнали, е довел до един текст, който да позволи а, да се защите тези лица, а, а не да се даде възможност на предприятията да се барикадират и да ни подават информация. Някой, който работи в дадено предприятие, когато разбере, че има нещо, което е в на обществения интерес, трябва да има свободата да го съобщи. Трябва да се намери демократичен баланс между възможността да упражняваш своята професия правилно и също да информираш компетентните органи или журналистите по теми, които са от общ интерес. Проблемът и това именно ще постави под въпроси за добронамереността и прочие. Става дума за конфликт в демократичната легитимност. Господин Делтур е, има трудов договор, той е обвързан с клауза за поверителност и от друга страна той е разбрал, че има някои нарушения, които обвиняват неговият работодател. И накрая се взривява всичко. Такива противоречия трудно се управляват. Ние като законодатели трябва да направим необходимото. Ако ние създадем рамка за условията, няма да можем да постигнем това равновесие, тъй като ще бъдат в неравностойно положение подаващите сигнали в сравнение с това, което е предвидено в други текстове. Моето предложение е да не се боим от нещо, което вече е поставено в рамка. Един подаващ сигнал към журналисти, журналист, този журналист има задължението да провери сигнала преди да го публикува. Ако има някакъв риск, той няма а, да даде ход а, на тази информация. Има много примери в това отношение. Ако съдията установи нещо, и това е важен елемент, който трябва да се спомене, Вержени също каза, аз не бих искал да се налагат условия, които са свързани с добронамереността или пък с тежестта, които да ограничават възможността да се подават сигнали. Разбира се, трябва да има контрол от страна на магистрати и прочие. Това вие споменахте някои от елементите, по които имаме спорове, но не бива да изпразваме от съдържание този текст – Нека да оставим едно широко приложено поле. Също социалните въпроси в Вирджиния трябва да бъдат обхванати в по-голяма степен, така както предлагаме в проекто директивата, но това не беше възприето по практически съображения. Надявам се, че ще можем, например, да намерим решение за адвокатите, които държат на поверителността. Поверителността е между клиента и неговия адвоката, но не между адвоката и фирмата. Ако фирмата участва в незаконни данъчни практики, например, това трябва да бъде разобличено, защото това може да доведе до финансиране на тероризма и прочее. И адвокатът трябва да може да съобщава че има такава опасност, за да могат компетентните органи да предприемат адекватни мерки. За това ние не трябва да допускаме да се прикриват нарушения. Трябва да се намери нужния баланс. Същото се отнася и за медиците. Те имат задължението да запазват тайната на своите пациенти. Но ако се окаже, че един медикамент е свързан с някаква измама, това трябва да бъде разобличено. И ако се констатира подобен случай, той трябва да бъде обявен. Ако следваме този принцип, както беше казано и в началото, ще можем да достигнем до решение, защото нямаме кой знае какви разминавания в мненията по този въпрос. Благодаря, господин председател. Извинявам се, че говорих толкова дълго. Да, благодаря за този философски принос. Госпожа Утлан, Благодаря, господин председател. Благодаря на колегата Розия за отличната й работа. Аз считам, че това е от огромна важност за Европа, за демокрацията, за гражданите, както и за смелите лица, които подават сигнали за нередности. А, признавам, че действително до сега дискусията беше по-скоро между французи. Сега ще внеса гледната точка на Швеция, но може би тя съответства на тази на останалата част на Европа. Беше отбелязано нещо, свързано с обхваща и че е жалко, че защитата на работниците не е предвидено в правното основание на това предложение. Аз считам, че ние трябва да имаме предвид, че работещите са защитени и от договорите. Трябва да се защитят онези, които съобщават за нарушаване на правата на работещите, например светлината на социалния дампинг. И това трябва да бъде също толкова важно, колкото онези, които съобщават за нарушаване на правата на животните. Също е важно. Но тук говорим а, за нещо, което е записано в договорите. Така че е напълно естествено правата на работниците да бъдат защитени. Някой иска да се а, разшири обхвата с член 153. Мисля, че ние всички сме работни, работещи граждани, бихме искали това да е така. Надявам се, че ще се събере достатъчна подкрепа за non-regression клауза, за трябва да се защитят в по-голяма степен лицата, които подават сигнали в целия Европейски съюз, но и държавите членки трябва да от, могат да приемат дори по-строги национални норми в това отношение. Така че държавите членки трябва да са начало в това отношение. И в заключение считам, че предложението може да изясни по-ясно ролята на синдикатите, например, каква е тяхната роля в вътрешните канали за подаване на информация, също оказване на юридическа подкрепа на онези работници, които искат да подадат сигнал. Това също е важен елемент. Но преди всичко искам да кажа отново, че проектодоклада е много добър. Благодаря. Мисля, че обсъждаме тук един изключително важен въпрос. Това е въпрос, който трябва да се разглежда от гледната точка на гражданите и защитата на обществения интерес като цяло. Тази дискусия се развива. Това е дискусия, която винаги цели постигането на баланс. Подаващите сигнали като цяло се намират в много уязвимо положение – затова трябва да се има предвид тази тяхна уязвимост. Разбира се, трябва да се има предвид тогава, когато те действат добронамерено в обществен интерес, но те са в ситуация, в която те трябва да се опълчат срещу много мощни компании в някои случаи, в други случаи срещу обществени структури, правителства, други институции опитът, който имам с това, което се случва по отношение на подаващите сигнали в Малта, е един такъв пример. Лицето, което подава сигнал, трябва само да реши дали да оповести нещо публично – кой ще определи дали са адекватни вътрешните механизми за докладване и че те са такива, които ще осигурят нужното ниво на закрила на подаващите сигнали и че могат да действат на базата на подадения сигнал или пък дали ще се стремят да защитят институцията, срещу която е подаден сигнала. И при търсенето на баланс ние трябва да отдадем по-голяма значимост на лицата, подаващи си сигнали и да предвидим възможности за тяхната защита в по-голяма степен. Общественият интерес най-добре е обслужван чрез подаването на информация. Според мен, трябва да е изключение, когато се филтрира информацията, преди тя да достигне до обществеността. Аз разбирам аргументите, че трябва да се, да се подава коректна информация. Разбира се, никой няма предвид а, а, да защитава някой, който подава сигнал, който не е истински а, сигнал, а по-скоро проява а, на клевета. А, винаги има риск а, и Наложително е да се докаже истината и това може да стане, ако бъдат ангажирани и медиите. Затова считам, че закрилата на подаващите сигнали трябва да обхваща и посредниците, сред които разследващите журналисти. Намирането на нужния баланс не е толкова лесно да се прецени кой какво е казал, каква е неговата значимост това изисква да се намери верни решения, затова имаме изменения. Но искам да подчертая два важни принципа. Трябва да защитим подаващия сигнал, тъй като това лице е в по-неизгодна позиция в сравнение с субекта, срещу който подава сигнал. И друг важен принцип е правото на обществеността да знае какво точно става и да узнае това максимално бързо, ако искаме подадения сигнал да има ефект и да доведе до коригиращи мерки. Благодаря ви. Дали представителите на Европейската комисия искат да вземат отношение? Не. Бих искал да кажа, че приемането на доклада в е, Юри е предвидено за 10 октомври. Госпожа Розия, иска ли да каже нещо? Добре, продължаваме с пета точка. Разглеждане на проекто доклад е, относно ускорено разрешаване на търговски спорове. И искам да дам думата на Тадеуш Звевка, който е докладчика по този въпрос. Благодаря, господин председател. Радвам се, че въпреки, че закъсня полета ми, успях да дойдам почти на време и че ще мога да представя доклада си но за съжаление не можах да проследя разискванията по предходната тема, но това няма да е последното такова разискване, сигурно ще наваксам. Позволете ми да кажа няколко думи относно търговските спорове, които имат трансграничен характер. Става дума за спорове между договарящи се страни, които са базирани в различни държави членки. Сигурно ще си спомните, че започнахме работа по този въпрос преди лятната вакансия. Проведохме изслушване, в което участваха известни експерти по международно частно право. Тези експерти дойдоха на заседанието на нашата комисия. Те направиха презентации изложиха своите гледни точки по разрешаването на търговските спорове с акцент върху разрешаването на трансгранични спорове. Общата ни цел е да се оптимизира, коригира и подобри процедурата, която е, е в действие при разрешаването на търговски спорове в общия пазар. Защо се налага да направим това? Очевидно е, ние искаме да спестим време, искаме да улесним бизнеса, ние искаме да повишим правната сигурност. Това досие е изключително сложно. Така както стана ясно и от презентациите на експертите. Това е отразено и в проекто доклада ми. И ще бъда съвсем откровен. Ние имаме известен опит на базата на това, което се наблюдава на единия пазар. Но аз също разчитах на мнението и на експертите. Това беше необходимо поради сложността на досието. Ние всички сме наясно, че бизнеса, който сключва а, търговски договори, решавал от а, самото начало коя ще бъде юрисдикцията, кой ще бъде съдът, който ще има юрисдикция при възникване на спорове. Ние знаем как действа това. Също добре известно е, че има една клауза, свързана с а, юрисдикцията. И се наблюдава тенденция да се прави избор на юрисдикцията по един много упростен начин, така че да се максимизира ползата това се прави от бизнеса и ние добре го знаем. Освен това, ясно е какъв е избора на бизнеса, за да има правна сигурност, доверие и за да се пести време. И обикновено те предпочитат британското право, избират тази юрисдикция, избират Обединеното кралство за тази цел, но скоро ще настъпи Брекзит. И за това ще се почувства съществено отражение върху функционирането на единия пазар и избора на юрисдикция от дружествата. Дружествата, които сключват търговски сделки, ще се нуждаят от допълнителен инструмент, за да бъдат защитени. Ние искаме бизнеса да може да се радва на прозрачност и на правна сигурност, но от друга страна ние искаме те да бъдат лоялни към единия пазар. Ние не искаме те да избират чужди юрисдикции, Лондон, например. И именно за това става дума в моя доклад. В доклада са включени редица препоръки – Включени са също и много от мненията на експертите. Това са препоръки, които са насочени към Европейската комисия и към държавите членки. Нашата молба е те да вземат предвид възможността да се изготви едно предложение в тази насока. Държавите членки се насърчават да направят преглед на търговското си право и на приложимите процедури. Логистиката, всички допълнителни въпроси трябва също да бъдат обект на преразглеждане. Когато говорим за целите, трябва да откроим две. Ние искаме да се ускорят процедурите за разрешаване на търговски спорове. Но има и друга много голяма цел. Това е разпределението, единното разпределение на юрисдикциите между държавите членки. Сега имаме един печеливш британското право. Ние искаме да има по-равноправно разпределение. Това са основните цели. Ако искаме да постигнем целите, се нуждаем от едно законодателно предложение, но трябва да отидем и малко по-далеч и да предвидим преглед на процедурите, на различните логистични аспекти – Години наред ние говорим за европейска правна култура, за взаимно доверие. Това са също много важни елементи. Вярвам, че ще се превърнат в един от нашите приоритети в скоро време. Ето защо предложението ми е следното. Комисията се насърчава да започне законодателна процедура, за да се създаде един нов правен инструмент. И нашата цел е да имаме ускорено разрешаване на търговските спорове в Европа, да има такава процедура. Тази ускорена процедура би могла да е много полезна и тя може да стъпи върху съществуващите инструменти, като европейската процедура за искове, за дребни искове. Знаете, че много работа беше свързан, свършена по тази процедура и тази процедура действа много добре. Много популярна е сред бизнеса. Е европейската ускорена гражданска процедура ще бъде доброволна по своя характер. Тя няма да бъде задължителна, няма да бъде налагана, ще бъде възприемана свободно от бизнеса по тяхно желание. И това ще бъде допълнителен инструмент, с който ще разполагат Договарящите се страни могат да предвидят този инструмент, когато сключват договора или на по-късен етап, когато възникне спор и се налага да се избере юрисдикция. Аз мога да се представя следния сценарий. Това е въпрос, по който сме говорили по-рано – една експедитивна формула, а именно писмена процедура. Това също е един от вариантите. А, още повече, че бихме могли да предвидим използването и на новите технологии за прилагането на тази процедура. Изслушванията могат се извършват дистанционно чрез използването на нови технологии. Така ще се спести и време, и средства. Друг вариант би бил да се намали броя на обжалванията или това би било нещо ново, бихме могли да предвидим да не е възможно непрекъснато да се представят все нови доказателства при цялата процедура. Всички доказателства трябва да бъдат представени от страните по спора от самото начало. Всичко, което е необходимо за намирането на извънсъдебно решение или за спечелване на дело, трябва да бъде представено от самото начало. Това също ще спести време и пари. Процедурите ще бъдат оптимизирани и няма да има спорове, свързани с това, кой да поеме разноските. Искам също да допълня, че избора на юрисдикция трябва да е тясно свързан или с целта, за която е сключен договора, или с една от страните по него. Произволен избор на юрисдикция не трябва да се допуска. Трябва да има тясна връзка между юрисдикцията и съответния договор или една от договарящите страни. И така стигам до още един важен аспект, а именно за всеобхватно използване на наличните европейски инструменти. Ние искаме тези правни инструменти да бъдат използвани. Надявам се също, че поради промените европейските съдилища ще проявят по-силен интерес за повишаване качеството на разглеждането на търговски спорове. Законодателството, разбира се, само по себе си не е достатъчно. Ние се нуждаем от допълнителни неправни мерки, процедури, които трябва да са насочени към укрепване на европейската правна култура. Трябва да бъдат насочени към укрепване на съдебната власт в държавите членки. Това е също много сложена процедура. Необходими са много процедури, например обучение на съдии, на юристи, които специализират в областта на търговското право. Но от самото начало, независимо какво правим, трябва да се подготвим на много ранен етап. Бъдещите юристи, бъдещите специалисти в правната област трябва да бъдат добре подготвени още в университетите. Колкото по-рано започнем, толкова по-добре. Също се изтрува да инвестираме повече в научни изследвания, така че да имаме общ поглед върху случващото се на пазара. Би било добре да имаме също изписък от изпробвани добри практики. И в заключение бих искала да направя още едно предложение. Би било добре държавите членки да направят вътрешен преглед на търговското право и на процедурите за уреждане на търговски спорове. Има разлики между държавите членки. Ние бихме искали тези разлики да бъдат намалени. трябва да се направят редица корекции. Един подобен преглед би улеснил подобна задача. И най-накрая няколко думи за още едно предложение. А именно да се организират консултации. Европейската комисия би могла да стартира подобни консултации, за да се установи какви са очакванията, какви са натрупаните познания сред гражданите. По този начин ние ще видим какво очакват, какво мислят гражданите, юристите от това да бъде създаден Европейски съд или отдел на европейско ниво, който да работи с съдилищата на държавите членки, по решаването на трансгранични търговски спорове. Аз не искам да изпреварвам резултатите от една подобна консултация, но би било добре да се направят проучвания в тази област. Това е от мен. Ще приветствам всякакви ваши бележки. Благодаря. Това е изключително интересно досие. Извинявай, извинявам се на колегите за това, че ще си тръгна по-рано, тъй като трябва да отида в друга комисия да гласувам. Но искам няколко наблюдения, показаното от Тадеуш, във връзка с предложението му и също така с изслушването, което проведахме. Темата е много сложна. Тя изисква внимателен анализ и разбира се, доклада ще бъде обогатен с изпратени с изпратените изменения. Свързана е, свършена е чудесна работа от докладчика и според мен един от основните въпроси, ако не и най-важния на това предложение, е необходимостта да направим така, че ускоряването на производството да бъде доброволна процедура. Необходимо е на най-слабите да дадем възможност за избор. За да се случи това, не е необходимо да се определи възможността за обжалване пред, преди да започне процедурата. Ако има доброволна възможност за ускоряване на, на производството, ще осигурим защита. Така че нека не наказваме най-слабите. И за това да, да бъде избрана тази процедура доброволно в самото начало. Вече бяха споменати възможностите за избор на юрисдикция – има връзка между целта, а именно решаване на търговските спорове. И също така да осигурим възможността чрез законодателството и тук бих споменал е, Рим 1 или Брюксел 1, и да има съгласуваност между законодателството, е, правилниците за приложение и целите, които си поставяме. Европейския съюз е, спазва правата на двете страни. Ето защо имаме нужда от производство, което се основава на съдебната практика и има нужда от баланс между практиките в двете страни. Процедурата трябва да се прилага в спорове между предприятия. Т.е. има аспекти, които са свързани с потребители, работещи, а също така и граждани. Тези две изисквания трябва да бъдат спазени от една страна защита на предприятията и интересите на гражданите и на потребителите, а също така и работещите в предприятията. нека да помислим и за последващите етапи, както спомена Тадеуш. В момента трябва да се ограничим в, търг, в търговските спорове. Но е хубаво да регламентираме и други аспекти, за да се осигури съвместимост с, всички, с производството в Европейския съюз. Търговските спорове и спорове от друг характер и също така аспекти, които трябва да бъдат регулирани. Това са първи наблюдения. И измененията ще доуточнят доклада и в отделните му части и аз съм на разположение за въпроси и дискусия с колегите. Хубаво е да ги обсъдим в максимално широк състав. Не смятам, че между нас има проблеми, които са нерешими. Можем да разработим предложение, което да бъде подкрепено от всички. Съжалявам, благодаря ви и съжалявам, че трябва да ви напусна. Благодаря господин Радев. Председател, уважаеми колеги, бих искал да поздравя Тадеуш за неговия доклад. Аз като докладчик по създаването на минимални стандарти в гражданското производство приветствам идеята за създаване на такава ускорена процедура по търговските трансгранични спорове. Читам, че това би довело до сближаване на законодателството на държавите членки. Опасявам се обаче, че създаването на такава доброволна процедура за трансгранични случаи, която да се избира от страните по договора и която да бъде паралелна с националните процедури на държавите членки, може да не постигне желания ефект. Ако процедурата не бъде достатъчно използвана, тя няма да може да разкрие и своя потенциал за търговските дружества. Съществува именно проблема с избора на правно основание и възможността за прилагане на процедурата и във вътрешното законодателство на държавите членки. Именно така ще бъде постигнат и търсения резултат от нея. Разбира се, обучението на добри специалисти по търговско право, както от страна на съдиите, така и за другите юридически професии, е от особено значение за прилагане на такъв тип процедура – тук има значение и специализацията на съдилищата. Приветствам и идеята за създаване на Европейски търговски съд, който да допълва съдилищата на държавите членки и да предложи на страните по спора допълнителен международен форум, специализиран в разрешаването на търговски спорове. Благодаря ви за вниманието. Thank you. Does the Commission wish to take the floor? Благодаря. Желая ли комисията да вземе думата? Да, заповядайте. Благодаря, господин председател. Казвам се Нора Роснер. Работя за Генерална дирекция правосъдие, отдел гражданско правораздаване. Благодаря за тази инициатива. Благодаря на докладчика за детайлните му разяснения, свързани с този доклад. Искам да допълня в връзка с обсъждането, че ефективността и добрите резултати на правораздавателната дейност, включително и в гражданското правораздаване, е един от основните двигатели на действията, предприемани от Комисията и всъщност от Европейския съюз в областта на правосъдието. Затова ние следим работата по този доклад с огромен интерес. Искам да спомена тук че с изключение на няколко е, добре известни нормативни акта, където се задават е, европейски производства, например признаването на е, вземания с нисък размер, нещо, което беше споменато, чрез преработката на Брюксел 1 и възможността да се изпълняват през, в презграничен план охранителни мерки, нямаме много други актове, но това, което е създадено, ускорява гражданското производство и страните в гражданските производства, страните по граждански дела. Освен това, ние предприемаме и редица мерки с незаконодателен характер таблицата за сравнение в правораздавателната сфера и също така анализите, които извършваме в контекста на европейското 6-месечие. Това мога да спомена като незаконодателна мярка. Искам да направя някои общи бележки във връзка с актуалния проект. Търговските спорове имат своя специфика и изискват необходимите познания включително осъдиите, които гледат такива дела. Как да се гарантира наличието на такава експертиза? На този въпрос може да се отговори по много начини и има място за действие от, със... от страна на Европейския съюз. Създаването на специализирани съдилища е друг възможен подход. Има нужда от е, споделяне на най-добрите примери от практиката, началния опит. Искам да ви кажа, че в е, Европейската мрежа за обучение на магистрати се полагат усилия в тази посока. Също така има Европейска съдебна мрежа, в която или чрез която общуват е, специалистите по граждански и търговско-правни въпроси. Създаването на Ускорено производство за решаване на търговските спорове е предизвикателство като юридическо начинание. То ще изисква задълбочен анализ включително на допълнителните ползи от възприемането на такъв подход. Необходимо е да се отчете и действащото аки комюнотер, да се види какви актове съществуват в областта на гражданското право и какви незаконодателни мерки са предприяти. Разбира се, както посочи и докладчикът, е, тук е задължително да се гарантират надлежно процесуалните права на страните. По въпроса за приложимото право, смятам, че трябва да проявим особена предпазливост. Свободата на избора е нещо, което предприятията много ценят. И ограничаването на тази свобода е, трябва да се извършва винаги много целенасочено и обосновано. Регламентът Рим 1, който задава е, рамките на нормативната уредба в облигационното право е прият през 2008 година и там имаше много внимателен баланс между автономията на страните по договора и свободата те да правят това, което изберат, и от друга страна някои ограничения с цел защита на определени групи, например работници и служители и потребители. И най-сетне ние ще изчакаме приемането на доклада, след което ще пристъпим към задълбочен анализ и ще ви съобщим каква е позицията на Европейската комисия по доклада, който ще приемете. Благодаря ви. Благодаря. И аз благодаря от своя страна. Искам да ви уведомя, че срокът за измененията ще бъде съобщен от секретарията, след като всички езикови варианти на проекта на доклад са изготвени до край това приключваме работата по точка 6 и продължаваме с точка 7. Обмен на вижданията за утвърждаване на справедливостта и прозрачността за търговските потребители на медиационни процедури в интернет. Докладчикът има думата. Thank you, thank uh, Благодаря, господин председател. Искам да кажа, че през последните седмици Провеждам интензивни дискусии с различни заинтересовани среди по този въпрос и трябва да ви кажа, че има много сериозно заинтересовани хора от тези идеи, дори в Малда. Има на този ранен етап категорично становище, че става дума за важен въпрос, с който се занимаваме за пръв път. Е, затова приветствам опитите на комисията да предложи нормативна уредба. Говорим за отрасъл, който ако не бъде надлежно регулиране, може да доведе до загуба на поръчки, на работа. Ако няма е, необходимата степен на доверие, е, тогава се губи работа, губят се поръчки, губят се договори. А ние като европейци бихме желали да бъдем много конкурентоспособни и да имаме много работа. Говорим за, преди всичко за отношенията между платформи и търговски дружества. Голяма част от сделките сега се слу... сключват в платформи в интернет между купувач и продавач. В конкретния случай имаме предвид преди всичко отношенията между платформите и онези предприятия, които предлагат стоки и услуги на тези платформи. Как се подреждат в списък тези продукти, има ли някакво предпочитание към определени стоки или услуги, е, дали е, платформата може да сключва договори за предпочтително третиране на някои доставчици в сравнение с други. Значи, е, понеже има такива споразумения вече в практиката, нуждаем се от това да настоим на принципа на прозрачност. Да има прозрачност, да има справедливост, когато се търси някакъв продукт и се показват резултатите от търсенето. Така ще се стигне и до разговора за търсачките всъщност. Това, което се открои в дискусиите е общото съгласие, че информацията за подреждането трябва да бъде налична, но не до степен на подробност да се дават цели алгоритми. Защото тогава цели платформи е, ще трябва да влязат в е, трудни отношения помежду си. Е, в крайна сметка алгоритмите се явяват търговска тайна на платформите. Следователно, трябва да има информация за това как се предлагат услугите, как се изготвят списъците с продукти в отговор на търсене и в същото време тази информация да не е толкова подробна, че да скара различните платформи помежду им и да не влушава отношенията между платформите и доставчиците на стоки и услуги. Тоест, информацията да е достатъчна, хората, които предлагат продукти, да знаят как се рекламират тези продукти. Значи, важно е да говорим а, за определенията тук, а, за това какво е а, транзакция или операция и а, какви са резултатите от една операция. Например, ако аз търся някакъв продукт, и обикалям от платформа на платформа, разглеждайки това, което се предлага. Това проява на любопитство ли е или а, означава, че съм сложил началото на търговска сделка? А, и за това е необходимо да бъдат ясни дефинициите. Аз мисля, че ако просто търся и разглеждам, не съм сложил началото на търговска сделка, не влизам в преговори за такава. Има а, също така друг деликатен момент, когато се търсят хотели, използват се платформи, на които се рекламират много хотели и след това потребителят просто отива на сайта на хотела, който си е харесал, заобикаляйки платформата. Значи правилата трябва да бъдат ясни. Ако няма съгласие за това как се развиват отношенията, трябва да има медиация. Има различни становища дали медиацията да бъде задължителна или доброволна. Това са все въпроси, на които трябва да отговорим в наистина кратки срокове. Много бих се радвала, ако можем да дадем отговор преди да изтече мандатът на настоящата легислатура. Важен е въпросът. Говорим за засягане на интересите на много хора, както доставчиците на стоки и услуги, така и тези, на тези, които работят в платформите. Нека поне започнем. Макар и стъпката, която можем да направим до края на мандата си да е малка, тя все ще е необходима. Благодаря, госпожа Калфан. Благодаря, господин председател. Leider nicht hier sein kann. Äh, und sie hat mich äh, gebeten, kurz Госпожа Гепхарт не може да присъства и за това ме помоли е, да се изкаже от нейно име. По тази точка от дневния ред. Госпожа Гепхарт приветства проекта на Комисията за утвърждаване на справедливост и прозрачност при медиационните услуги. Текстът отговаря на изискванията за повече прозрачност, за повече справедливост и почтеност в отношенията между платформите и техните потребители. Обаче, мисля, че трябва в този текст да намери отражение и идеята за защита на потребителите. Също така липсва равновесие между големите платформи в интернет и малките платформи. Тук справедливост няма. Така стоят нещата и при прозрачността на функционирането на алгоритмите. Това функциониране трябва да е прозрачно, за да се гарантира недопускането на злоупотреба с данни. И още нещо, последно, което бе желала да спомене госпожа Гепхарт, трябва да има правила за контрол. Това, което предлага комисията, трябва да се промени, защото европейските граждани се нуждаят от ефективни средства за правна защита на европейско ниво. Благодаря. Merci, monsieur le président. Благодаря, господин председател. Микрофон за оратора, моля. Merci. Благодаря ви. Благодаря на господин докладчика за направеното експозе. Приветствам проекта на комисията, който е необходим с оглед е, на тенденциите през последните години, на това, което виждаме развитието на търсачките и предлагането на услуги в интернет. Предприятията и особено по-малките все повече зависят от е, този тип доставки. За това трябва да предприемем действия и да ги защитим срещу едностранната нелоялна практика от страна на предприятия, които често имат господстващо предположение на пазара. Ето някои идеи от наша страна, които не са изчерпателни. В предварителен порядък, смятам, че този регламент не трябва да пречи на държавите членки да приемат или да запазват по-големи ограничения във връзка с забраната или санкционирането на нелоялна търговска практика. Освен това, що се отнася до приложното поле, трябва да направим така, е, че е, да обхванем и така наречените гласови помощници, каквито виждаме все по-често в е, интернет. Уточненията, които са свързани да защитят в по-висока степен ползващите предприятия, трябва да намерят място в член 3 и 4, що се отнася до сроковете на уведомяването и съдържанието на съобщенията за неправомерно поведение. Трябва въобще да не допускаме практика, която уврежда конкуренцията. Трудно е да се защити едно предприятие, което е жертва на диференцирано третиране от страна на свой пряк конкурент. Подобна нелоялна търговска практика трябва да бъде забранена. Що се отнася до достъпа на данните, извън темата прозрачност, трябва да се гарантира по-добър достъп до тези данни за ползващите предприятия. И най-сетне регламентът трябва да не се ограничава до механизми на така нареченото меко право, като на държавите членки се даде правомощие да предвидят санкции за нарушение на разпоредбите му. Освен това, трябва да се излезе и извън елементарните задължения за прозрачност. Трябва в повече е, в по-голяма степен да предвидим задължения за платформите. В тази връзка и в този дух ще бъдат и предложените от мен изменения. Благодаря. От страна на комисията, господин Гъних. <clears throat> Yes, thank you very much. Благодаря, господин председател. Благодаря на членовете за интересните им изказвания. Естествено, ние внимателно си водим бележка за всичко, което чуваме тук и ще го вземем предвид в по-нататъчната си работа на целия този процес. Искам да изясня три въпроса в контекста, в който се намираме. Първо, става дума за нормативен акт с определена насоченост. Ние сме е, решени да уредим конкретни въпроси, които са били поставени на нашето внимание по време на рутинни проверки. Е, това не е регламент за платформите като такива. Той не регулира платформите изцяло или екосистемата на платформите. Затова трябва да знаете, че някои от въпросите, които поставихте, особено във връзка с потребителите, имат своето място в други нормативни актове, особено в контекста на така наречената нова сделка, предложена от комисията. Искам също да спомена, че тук място има и правото за защита на конкуренцията. Започването на разследване за практиката на Амазон точно за това се получи, защото Амазон отдава предпочитание на собствените си продукти и дискриминира по този начин продуктите на други доставчици. Често пъти, когато се разисква нашият проект, предложеният от нас проекта за регламент, се казва, че ние пипаме много меко, но това не е съвсем беззъб проект. Има какво да се направи в защита на потърпевшите. Смятаме, че прозрачността в тази област е, може е, да допринесе за ограничаване на нелоялна търговска практика, ако това, което правят всички, е видимо за всички останали. И също искам да подчертая, че е, се укрепват възможностите за уреждане на споровете. Това е ключов момент, особено за по-малките предприятия, които са до голяма степен зависими от огромните платформи. Има възможност за медиация, но също така ще имат процесуална правоспособност сдружения, които могат да завеждат дела за нарушение на този регламент. И може би последна бележка Нашият подход ще бъде двуетапен. Ние за първи път, включително и в света, регулираме подобни отношения и затова смятам, че не трябва да правим голям отскок напред. Създаваме обсерватория, която ще дава съвети във връзка с практиката, която се наблюдава в това пространство. Тази седмица ще бъде учредителното събрание на тази обсерватория на платформата и се надявам, че ще успеем да съберем информация в кратък срок. Нека само потвърдя, че тук тенденциите се развиват изключително бързо. Заключение, комисията винаги ще бъде на ваше разположение за всяка информация, от която бихте имали нужда в по-нататъчния процес на работа. Благодаря. С това преминаваме към гласуването, но преди да гласуваме, всъщност трябва накратко да се занимаем с точка 8. Госпожо Кафман, възможно ли е това? Разискване на проекта на доклад за създаване на цифрова Европа. Госпожа Гепхард е докладчик и тя не е тук, така че госпожа Кафман ще я замести. Благодаря, господин председател. Прав сте, госпожа Гебхарт не е тук и ми възложи задачата да направя няколко коментара от нейно име в рамките на няколко минути. Новата програма Цифрова Европа е всъщност на част от усилията за цифрови промени в е, европейската индустрия. Това е много важен инструмент. Целта е да се, да се развие цифровата инфраструктура в ключови области. Говорим за изкуствен интелект, киберсигурност, цифрови умения – и разработването на взаимно съвместими решения, което е в общ интерес. Цифровата инфраструктура може да даде значителен принос към европейската економика и госпожа Гебхард би искала да направи три коментара. Първо, бюджета. Тя би искала да се увеличат предвидените средства. Комисията предлага 9 милиарда, но госпожа Гебхарт смята, че това съответства с позицията на парламента и не би искала сумата да се променя. Тя би искала държавите членки и честния сектор също да дадат своя принос, за да могат програмите да бъдат изпълнени. Второ, цифровите иновационни центрове. Госпожа Гебхарт приветства по-нататъчната помощ и насърчаване на киберсигурността и също така това е област, в която да работят съвместните предприятия. По този начин ще се гарантира това важно ноу-хау, а също така и финансовото обезпечаване, за да може Европейския съюз да играе пряка роля в финансирането на тази област. Докладчикът е, експлицитно подкрепя предложението на комисията в тази област, е, както и предложението за цифрови иновационни центрове. Също така се предлага изграждането на нови мрежи и да се използват по-добре съществуващите е, цифрови мрежи цифровите информационни центрове са новаторски и небюрократичен е, инструмент, който ще позволи на предприятията да се справят с предизвикателствата. Докладчикът предлага обхвата на тези иновационни центрове и мрежи да се разшири и те да могат в по-голяма степен да взимат решения за, своите, за своето финансиране. В крайна сметка, комисията и водещата комисия, те ще гласуват своя доклад на 21 ноември, но за нас това е проблем. Докладчикът смята, че за да може да играе важна роля нашето становище. Има нужда от повече време. Ето защо тя призовава и тя призова ИТРЕ да удължи сроковете, за сега неуспешно, но господин председател, тя отправя тази молба към вас, секретарията и благодари за чудесното сътрудничество. Бих искал да благодаря на госпожа Гебхард за чудесната работа по доклада, особено имайки предвид кратките срокове, в които трябваше да се работи. Европа трябва да се конкурира с други световни сили, за да бъде лидер в цифровата революция, а инвестициите в цифровите капацитети трябва устойчиво да се увеличават както в бюджета на Европейския съюз, така и в националните и регионални бюджети. Новата програма на Европейската комисия определя няколко водещи приоритета, върху които ще се съсредоточи. Става въпрос за укрепване на капацитета на Европа в областта на високопроизводителните изчислителни технологии, изкуствения интелект, киберсигурността и задълбочените цифрови умения, както и върху гарантирането на тяхното широко използване в икономиката и обществото насърчавани, е едновременно те ще спомагат за създаване на процъфтяваща економика, основана на данни, ще насърчат приобщаването и ще гарантират създаването на стойност. Считам, че програмата трябва да разполага с достатъчно средства, за да може да се справи с предизвикателствата пред дигиталния свят. От особено важно значение са въпросите за киберсигурността, имайки предвид кибератаките, на които е подложен Европейския съюз, както и създаването на квалифицирани кадри, които да могат да следват развитието на модерните технологии. По въпросите, свързани с изкуствения интелект, трябва да се гарантира високо ниво на защита на интелектуалната собственост, на данните, цифровите права и етичните и правни въпроси, които са свързани най-вече с въпроса за отговорността. Благодаря ви за вниманието. И така, имайки предвид а, сроковете, Имайки предвид коментара за сроковете, крайният срок за измененията е 17. Може би ще се гласува проектостановището през октомври. А, извинявайте, срока за внасяне на измененията вече изтече. А, изп... извинявайте, аз използвах сегашното вместо минало време. Сега преминаваме към гласуването. Първият доклад, който ще гласуваме е прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз с докладчик е, Костас Хрисогонос. Всички ли сте въвели картите си за гласуване? И така. Компромис 9 за, против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 126 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се. Нека да проверим.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 въздържали се, приема се. 147 за, против, въздържали се, приема се. 148 за, против, въздържали се, приема се. 149 за, против. Може ли да проверим?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 Приема се. Компромис 21 за. Против. Въздържали се. Приема се. 167 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 20 за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 171 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 23 за. Искате да проверим 171 изменение. Добре, правим проверка. Приема се.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 181 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Още двама. Приема се. 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сто за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 28 за против, въздържали се, приема се. 192 и 194 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 28а за, против. Това наистина е компромис. Нека да проверим. Отхвърля се. Извинявайте, аз нямам а, карта, но а, гласувам. Съчу гласувах за. Председателят казва, това не би променило нещата. 28А. Отхвърля се. Изменение 28 за. Против. Нека да повторим. Изменение 28. Ние сме в сивата зона. За. Против. Въздържали се. Приема се. 197. За. Компромис 29 за. 29 компромис за. Против. Въздържали се. Може ли да проверим 29 компромис? Госпожо Халтова за ли сте? Приема се. Изменение 200 за. Против. Въздържали се. Приема се. 201 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 202 за, против, въздържали се, приема се. 203 за, против. Нека да проверим 203. Отхвърля се.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 212 за, против, въздържали се, приема се. 213 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 31 за, против, въздържали се, приема се. 217 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 32 за, против, въздържали се, приема се. 221 за, против, въздържали се, приема се. 222 за, против, въздържали се, приема се. 223 2 за, против, въздържали се. Приема се. 223 за, против, въздържали се. Приема се. 225 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 33 за, против, въздържали се. Приема се. 230 за, против, въздържали се, отхвърля се. 34 и 231 за. Има искане да направим проверка за 230 изменение. Гласувайте. Приема се. 34-233 за, против, въздържали се, приема се. 232 и 35 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 34 за, против, въздържали се, приема се. 234 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 35 за, против, въздържали се, приема се. 237 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 36 за, против. Може ли да направим проверка? по 36 компромис. Приема се. Компромис 37 за, против, въздържали се, приема се. 243 за, против, въздържали се, приема се. 244 за, против, въздържали се, приема се. 245 за, против, въздържали се, приема се. 246 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 38 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, приема се. 42,251 за, против, въздържали се, приема се. 252 за, против, въздържали се, приема се. 253, 254, 43 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 39 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. 46 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 1 за, против, въздържали се, Приема се. 3 за, против, въздържали се. Приема се. 50 за, против, въздържали се. Приема се. 52 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се приема се 57 за, против, въздържали се. Нека да проверим 57 измерение. Приема се. Госпожа Халтова гласува за. 58 за, против, въздържали се, приема се. 59 за, против, въздържали се, приема се. 60 61 за, против, въздържали се, приема се. 62-63 за, против въздържали се, приема се, компромис 3 за, против въздържали се, приема се,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 въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против. Нека да направим проверка по компромис 5. Госпожа Хаутала е за, но това не променя резултата. Изменение 83. А, извинявайте, казва председатели, 82 за, против, въздържали се, приема се. 83 за, против. Гласуваме 83-то изменение. Сигурни ли сте?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 се приема се проект установището като цяло електронно гласуване. Моля, гласувайте. And that has been adopted. Приема се. Поздравления, господин Хрисогонос. Но той, макар че той не присъства. Продължаваме с гласуването с доклада на госпожа Хаутала привеждане в съответствие на задълженията за докладване в рамките на политиката в областта на околната среда.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 въздържали се. Виждам много малко ръце вдигнати, затова нека да проверим. Електронна проверка, изменение 36. Приема се 10 за, против, въздържали се, приема се 11 38 за, против, въздържали се,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 сега електронно гласуване по цялото проекто становище. Приема се поздравления за госпожа Хаутала. Имаме още едно гласуване. доклада на госпожа Герингер. Това е едно единствено гласуване по именно начало на гласуването. Приема се. Поздравления за госпожа Герингер. Следващото гласуване ще бъде при закрити врата. Затова моля всички онези, които нямат право да участват в заседания при закрити врата, да напуснат залата.